Добър, добър ден, колеги! Ще продължим с днешното си заседание. Протокола от вчерашното заседание е на ваше разположение. Ако има някакви коментари, не виждам. Следователно протокола е одобрен. Благодаря. Днес ще имаме два дебата за бюджета. Първата